Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Искам също така да приемем и дневния ред. Благодаря. Може да се смята за прият. Искам да приветствам сред нас гуверньора на Централната банка Марио Драги. Това е първия диалог по парични въпроси за 2017 година. Предишният, ако си спомняте, беше на 28 ноември. Днешният диалог се състои в контекст, който е изключително сложен и предизвикателен. Виждаме подобряване на економическите показатели. Рисковите обаче, е, свързани с прогнозата на еврозоната си остават не особено добри. Част от тях са по геополитически причини. Имаме някои колебания, свързани с позицията на САЩ по много деликатни регулаторни въпроси. Те са тревожни и изискват задълбочен анализ, както и действия от страна на Европейския съюз. В този смисъл Важен инструмент може да бъде диференцираната интеграция. Тя трябва да бъде използвана в рамките на общностния метод и нашето законодателство, като целта трябва да бъде единство на Съюза и постигне на амбициозни цели, включително паричния съюз, който трябва да бъде завършен, а не обратното. Както знаете, позицията на ЕЦП не се е променила, управителният съвет продължава с програмата за купуване на активи. Това ще продължи след 2017 година, 60 милиарда до края на декември, а може да се удължи и след това, не, след като се забележи корекция на инфлацията, така че тя да се приближи към онази, която е очаквана. Възстановяването на економиката на еврозоната, може би е в риск. Надяваме се да имаме необходимите инструменти, за да отговорим на различни непредвидени обстоятелства, които може да възникнат. До момента обичайните политики на ЕЦБ компенсираха развитията на пазара, известни тревоги, свързани с нетрадиционните парични политики, особено от допълнителните рискове, които идват от някои от програмите, както и нестандартните политики за акумулираната или агрегираната продуктивност. нашите координатори се подготвиха по тези две теми. помогнаха ни различни учени. По първата точка Документите показват, че литературата не е единодушна за влиянието на паричната политика върху балоните, които могат да се получат по около закупуването на активи. Що се отнася до втората тема, Изследванията показват, че няма ясни доказателства за това, че паричната политика има отрицателно въздействие върху производителността. Давам думата на говерньор Драги. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на Комисията по економически и парижни въпроси, дами и господа, за мен е удоволствие да говоря пред вас на вечерието на 25-та годишнина от подписването на договора за Европейския съюз в Мастрихт. Това смело решение отбеляза един нов етап в процеса на европейска интеграция. То заложи основите на економическия и паричен съюз и на създаването на Европейската централна банка. Те с години по-късно гражданите получиха еврото като монета или банкнота в ръцете си. Това доведе до забележително засилване на политически ангажимент, е, който ни държи заедно вече 60 години. Лесно е да се е, подцени силата на поети ангажимент, но ако го направим, ще забравим за напредъка, който отбелязахме. С единната валута ние и изковахме връзки, които оцеляха след най-лошата економическа криза след Втората световна война. Това е всъщност и първоначалната причина за създаването на европейския проект. Да бъдем обединени в трудностите, когато е много лесно и, и човек може да се подаде на изкушението да се обърне срещу съседите си или да търси национални решения на проблемите. Целта на економически и паричен съюз трябва да бъде да се опитваме да постигнем економически и социален напредък, което всъщност и е намерението на държавите подписали Мастриския договор. Затова имаме нужда от устойчив растеж и разкриване на работни места устойчивото възстановяване, което забелязваме последните години, е всъщност една чудесна стъпка напред към постигането на тази цел. Последните две години БВП на глава от населението се увеличи с 3% в еврозоната. Това е съпоставимо с други силно развити економики. от години насам усещането за развитие на економиката не е било по-високо. Безработицата падна на 9,6%, най-низката стойност от май 2009 година насам. Съотношението на публичния дълг към БВП е, намалява или се свива вече втора поредна година. Това са стъпки в правилната посока, но това са просто първи стъпки. Трябва да продължим да вървим по този път, така щото безработицата да намалее още повече и все повече европейци да могат да извлекат полза от възстановяването. Ще започна с нашия принос в подкрепа на възстановяването и след това ще изложа защо решенията, свързани с паричната политика, които взехме през декември, са правилните в настоящия економически контекст. Както поискахте и вие, ще говоря и за рисковете пред финансовата стабилност, които ние постоянно наблюдаваме. Нашата парична политика е един от основните елементи, които допринасят за положителното економическо развитие, което описах сега, нашите мерки работят добре в финансовата система и са от полза за реалната економика, като гарантират едни много благоприятни условия за получаване на кредити. На заседанието през декември управителния съвет установи, че има нужда възстановяването да озрее все още, да укрепне, за да има устойчива конвергенция или приближаване на а, инфлацията към ниво под 2% в средносрочен план. За да стане това факт, финансовите условия трябва обаче да подкрепят този процес, а, за да може, а и трябва да вземем преди това, което се случва извън на еврозоната и в нея. Затова решихме финансовото облегчаване, да, извинете, паричното облегчаване да продължи и в едния период. На фона на това решихме да удължим програмата за закупуване на активи след март 2017 година. Целта е закупуването да продължи до края на 2017 или след декември, ако това е необходимо, и така или иначе, поне докато управителния съвет не забележи е, устойчива корекция по пътя на инфлацията, да отговаря на целите, инфлационните цели, които сме си заложили. Ще продължаваме да закупуваме ежемесечно а, такива активи на а, цена 80 милиарда, то от април месец нататък ще имаме нетни закупувания месечно за 60 милиарда и ще реинвестираме ценните книжа, които са закупени по-рано. Това ще добави допълнителна стойност към нетните закупувания месечно. Декемврийските решения постигат равновесно положение между увереността ни, че економическата прогноза за еврозоната е все по-добра и в същото време липсата на ясни знаци за а, устойчиво сближаване на инфлационните ставки към желаните нива. От една страна, доказателствата показват, че дефлационният риск като а, голям а, такъв риск е изчезнал и инфлацията се очаква да се съвземе през едните години. Обратно на това, което мислят всички, Економическите условия в еврозоната също постоянно се подобряват. Растежа на БВП в еврозоната е, е солиден, всяко три месечи е вече още от началото на 2015 година, като е средно 1,9% годишно. В сравнение с 2013 година има 3,5 милиона по-малко безработни в еврозоната едно намаление с повече от 18%. Последното три месече възстановяването се забелязва вече и в много други сектори, пък и в много различни държави. разпространението на растежа на добавената стойност в еврозоната е намаляло значително и на едно от най-низките нива след въвеждането на еврозоната. Подкрепата за тези мерки обаче все още е нужна, ако искаме инфлационните нива да стигнат до нашата цел по един устойчив начин. Засилването на инфлацията през декември и януари всъщност показва големи базово, голямото движение на базови ефекти и трябва да кажем, че натиска върху инфлацията а, от неочевидните фактори си остава много малък и се очаква да се увеличи постепенно. Тази липса а, на голямо движение, свързано с а, въздействието върху инфлацията на други а, фактори, показва също така, че натиска на вътрешния пазар не е така значим. Както съм казвал и по-рано, стратегията за парична политика ни задължава да не действаме по отделни данни, нито пък да реагираме на кратки увеличения на инфлацията. Средносрочният план е основната ни прогнозна единица – затова продължаваме да се вглеждаме в различните промени на инфлацията на хармонизирания индекс на цените за потребителите. Ако погледна напред, рисковете към прогнозата за еврозоната като че ли са наклонени надолу и са свързани най-вече с глобалните фактори. Настоящата позиция на нашата парична политика е следната. Ако прогнозата за инфлацията не е така благоприятна или ако финансовите условия не отговарят напредъка към устойчива корекция на инфлацията, управителният съвет е готов да увеличи програмата за закупуване на активи и като размер и или като продължителност. Поискате от мен също така да говоря и за нашата приспособяваща се парична политика и нейното въздействие върху финансовата стабилност. Ползите от тази политика са много повече от страничните ефекти. Последните могат да бъдат коригирани, ако това е необходимо, посредством други политики. Както току-що казах, паричната ни политика е изключително важна в подкрепа на постоянното възстановяване – ще кажа още нещо, една стъпка по-нататък ще отида. Нашите мерки изиграха изключително важна роля за запазването на стабилността в еврозоната, което включва и финансова стабилност. Нека сега кажа няколко думи за евентуалните странични въздействия на една много приспособяваща се парична политика върху финансовата стабилност. Едно от тези странични ефекти би било въздействието върху печелившостта на банките. Нека да погледнем данните. След едно забавяне на печалбите през първото три месече на 2016 година, имаше стабилизиране на банките в еврозоната по отношение на печелившо възможността им да печелят. Според предварителните данни, развитията в третото три месече ще отговарят на тези през второто. Паричната политика може да оказа своето въздействие върху възможността на банките да печелят през, по различни канали. А, нашата оценка е, че те се балансират едно с друго ниските или отрицателни ставки може да се окажат загуби за печалбите на банките, като се намалят маржовете на лихвите. В същото време, обаче, възстановяването и тази приспособяваща се парична политика намалява не връщането на а, кредити или банкрутите. Това подобрява кредитните качества на фирмите и домакинствата. Това също е основен фактор в поддържането на печалбите на банките през последните години. По-дългосрочните лихвени проценти, които са ниски при по-дълъг план, увеличават пазарната стойност на финансовите активи, които държат банките. Е, това от своя страна води до капиталови печалби, които пък помагат на банките да бъдат по-печеливши. Тази обща картина обаче не показва, че има различни банки и всяка една банка по различен начин е, усеща влиянието на тези ниски лихви. Втория въпрос е свързан с потенциалния риск на кредитни или а, балони в кавички или балони от активи. За момента не забелязваме доказателства за, тако, за такива. И спредовете на корпоративните облигации, както и дяловото участие и цените, на които се продават а, такива активи, си остават а, така, както горе-долу биват очаквани. Има а, разлики, разбира се, между отделните държави членки. Тази оценка се потвърждава от факта, че растежа на кредитите все още е скромен, което показва, че развитието на цените на активите не се съпътства с увеличаване на леверидж. Независимо от това, колкото по-дълго имаме такива мерки от приспособяващ се характер, толкова по-голям е риска за нежеланите странични въздействия върху финансовата система. Например, цените на активите може да стигнат до нива, които да не отговарят на основните, тъй като инвеститорите може да са изкушени и да действат по-рисково във времена, когато имат ниски доходи или печалби. Това може да бъде решено като се предприемат мерки от макро- и микропруденциален характер. Нашата единна парична политика цели а, ценова стабилност в еврозоната като цяло. Макропруденциалните мерки обаче могат да се насочат към рисковете за финансова стабилност, които може да растат в определени пазарни сегменти или в отделни а, юрисдикции или отделни държави преодоляването на потенциалните рискове още при тяхното възникване може да, е- да намали възможността за взаимно заразяване в еврозоната. Микропруденциалните политики също помагат за намаляване на уязвимостта на банките. Приветствам предложенията на Европейската комисия за намаляване на риска, които бяха представени през ноември, които доразвиват правната рамка на Съюза за кредитни институции и би трябвало да увеличат е, силата и гъвкавостта на банките. И така стигам до заключенията си. Както казах миналата седмица в Любляна и както ни показа и кризата, ползата от единната валута може да бъде извлечена единствено и само ако имаме политики и институции на национално европейско ниво, които гарантират работата а, на тази единна валута за всички. Преди е, стартирането на еврото, бе поет е, един силен ангажимент е, за това да се върви по пътя на економическо и институционно сближаване. Кризата показа, че нашия ангажимент трябва да продължи да бъде точно толкова силен и днес, когато се опитваме да засилим и економическия и паричен съюз и Европейски съюз, подготовка за бъдещи предизвикателства. Силата на еврозоната през 2016 година, независимо от отрицателните сътресения, показва, че вървим по правилния пък. Показва също така, че реформите на национално-европейско ниво всъщност е била правилната, що се отнася до економическия растеж. Продължаваме да имаме предизвикателства и в други политики, и наскоро говорим най-вече за тях, но не би трябвало да спираме да се опитваме да правим економическия паричен съюз по-силен, по-гъвкав и е, по-благоденстващ. Трябва да разрешим различните крехки и не така гъвкави структури на национално и европейско ниво. Очаквам Европейския парламент да продължи да ни подкрепи или през втория част на този законодателен мандат. Благодаря ви и сега съм на ваше разположение за въпроси. Thank you. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Знаете, че можете да разчитате на подкрепата на Европейския парламент при постигането на тези амбициозни, но необходими цели. Следва първият кръг от въпроси. Лудек Нидермайер от групата на НП. Благодаря, добре дошъл. Господин президент, можете да разчитате на пълната ни подкрепа в работата си. Първият ми въпрос е свързан с промените в реалните лихвени проценти. Процентът на инфлация все още не отговаря на заложената цел, някъде между 0% и заложената цел. Едновременно с това спадат лихвените проценти, тъй като остава един и същи номиналният лихвен процент. Това означава, че паричната политика в по-голяма степен стимулира реалната економика. В момент, когато економиката отбелязва не лош растеж. Как смятате, че ще се развият реалните лихвени проценти през следващите 2-3 месечи? Вторият ми въпрос е по-скоро от макроекономическо естество. В момента, за съжаление, се наблюдава вероятност управлението на економиката в световен мащаб да е по-малко либерално, да се плъзне по плоскостта на протекционизма, поне в някои важни държави. В каква степен това според вас представлява значим риск за европейската економика? Какво бихте предприели, ако действително има такъв риск? Благодаря. Условията, които определи управителният съвет за определянето на целевия процент на инфлацията са четири. Първо, трябва да има доближаване до целевия процент, близо до или под 2% в средносрочен план или в рамките на съответния политически цикъл. Второто условие е това доближаване да е със траен характер. Тоест не разглеждаме промени в процента на инфлацията, които смятаме за временни. Третото условие е това приспособяване да не трябва да бъде подпомагано отвън. Защо? защото към момента предвиждаме по прогнозите си процентът на инфлация да стигне до близо 2% до 2019 година. По един такъв сценарий настоящото ниво на експанзионистка политика за финансиране, не само експанзионистична парична политика, да продължи да бъде прилагана. Четвъртото условие е целта целевият процент на инфлация да е постановен за цялата еврозона. В някои държави процентът на инфлация може с доста бързи темпове да се придвижва към целевия процент. Но в рамките на нашия мандат е предвидено да се разглежда процентът на инфлация в цялата еврозона. Нека добавя също така, че целевият процент на инфлация, определен от нас, се отнася до общата инфлация – промените в общата инфлация трябва да са трайни, да не трябва да бъдат подпомагани отвън и да са валидни за цялата еврозона. Трябва да разгледаме и други концепции за инфлацията, като например натиска от инфлацията, който упоменах в уводните си думи. По втория ви въпрос, прекалено е рано, за да ви отговоря. Продължаваме да сме загрижени във връзка с декларациите за евентуални протекционистки мерки. Загрижени сме, защото Европейският съюз при учредяването си се е основавал на свободната търговия и на четирите основни свободи. За това и бихме били загрижени, ако наистина станат реалност заявените намерения. Якоб фон Вайтсекер от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Господин президент, удоволствие е за нас да ви изслушаме. В уводните си думи ясно заявихте, че мандатът ви и прилаганите от вас мерки са синхронизирани с това отговорихте на някои критики във връзка с общата инфлация. Обяснихте много добре защо вземането предвид само на общата инфлация само в някои страни не дава ясна представа за отговорностите ви. Заявихте едновременно с това, че има някои рискове, свързани с такава политика. Казахте, че трябва да се предприемат поради това и много добри пруденциални мерки. Как ще се справим според вас с това, като се има предвид изпълнителното нареждане от миналия петък на президента Тръмп? В него са изложени някои принципи, които първоначално изглеждаха доста разумни по отношение на регулирането на финансовия сектор, но в това нареждане се предвижда предви, преразглеждане на всеки 120, 120 дни на механизма за регулиране на финансовия сектор. Едва ли не, Финансовото министерство на САЩ трябва постоянно да докладва за пулките, които се е извлякло от финансовата криза. Каква стратегия трябва да предприеме Европейският съюз на пруденциално ниво, за да отговори на подобни действия? Вторият ми въпрос е свързан с нещо конкретно, по което започваме разисквания в Европейския парламент. Става дума за възстановяването и оздравяването на централните контрагенти. По време на миналия мандат предприехме централизиран подход. Взехме решение да създадем банковия съюз. Членовете на централните контрагенти са много големи банки. Според вас този централизиран подход, подхода на, колежа, на колегиума на регулаторите, подходящия подход ли ще бъде, особено след Брексит? По първия ви въпрос. В известен смисъл още е рано да му се даде отговор. но нека обърнем поглед назад към историята. Нека се запитаме, кои са били основните причини за финансовата криза, на която станахме свидетели от 2007 година нататък. Можем да спорим по въпроса за това дали една от причините е била прекалено експансионистичната парична политика или премахването на действащите тогава механизми за регулиране на финансовия сектор. Всички обаче бихме се съгласили за това, че причината е комбинация от двата фактора. В момента експанзионистичната парична политика се прилага повече или по-малко в всички юрисдикции, в различна степен, в зависимост от това на какъв етап от възстановяване се намират съответните економики. Последното, от което се нуждаем в момента, е предвиждането на по-малко строги регулаторни мерки. До голяма степен, според мен, фактът, че не бяхме свидетели на големи рискове за финансовата стабилност – се дължи на действията, предприяти от законодателите, регулаторите и надзорните органи от финансовата криза насам. Към момента финансовите посредници са по-силни, отколкото бяха преди кризата. Възстановяването на условията от преди кризата – Всякакви идеи за подобно възстановяване са много тревожни. С това мисля, че отговорих на първия ви въпрос. Вторият ви въпрос се отнасяше до възстановяването и преструктурирането на централните контрагенти. Комисията излезе със своето предложение. Ние сме за подсилването на режима за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти, най-вече като се има предвид Брексит. Като се има предвид Брексит, обаче, може би трябва да се преразгледа системата на колегиума на надзорниците. Европейската Централна банка трябва да изиграе своята роля. Какъвто и режим да бъде предвиден, той трябва да е съвместим с международните стандарти. Благодаря. Нотис Мариас от групата на ЕКАРЕ. Благодаря ви, господин Драги. Частния сектор и неговото участие в това преструктуриране на държавния дълг 2012 година в Гърция – води до 50,2% задължения на този частен сектор. Говорим и за съвсем дребни участници. Има задлъжнялост до 6 милиарда евро. 46% от капитала, 31,5% от тези задължения всъщност бяха заместени от гръцки облигации. Те започнаха да се емитират в началото на 2013 година. Същевременно знаем, че 4 милиарда евро бяха спестени Но ако някой реши да върне на дребните спестители всичко, което беше взето от тях, трябва да чакаме до 2042 година. Затова и ме ме интересува как точно работи европейската система, какво може да направи гръцката банка, например от 2017 година, може ли да започне да изкупува държавни облигации и да ги изплаща на 100% за всички задължения, които иначе трябва да се изплащат до 2042 година. В този случай ЕЦБ ще покаже, че наистина прави финансово облегчение в услуга на гражданите. Бихте ли ми отговорили? First... Благодаря. По първия ви въпрос, единственото, което мога да кажа в към момента е, че условията за преструктуриране вече са определени. Доколкото знам, не се планира преразглеждането на тези условия. Ако искате да ви дам обаче по-подробен отговор, мога да ви го дам в писмена форма по-нататък. По втория ви въпрос. На няколко пъти вече ми е бил задаван. Кога или били изкупила Европейската Централна банка гръцки дългови инструменти. Първо, трябва да се справим с проблема с устойчивостта на дълга. Ако искаме да направим убедителен анализ на устойчивостта на дълга, то тогава, както краткосрочните, така и средносрочните мерки, договорени с държавите членки, би трябвало да се прилагат. Само така може да се направи убедителен анализ на устойчивостта на дълга. С други думи, трябва да приключи вторият преглед. След като приключи вторият преглед, правителството, управителният съвет, извинете, в условията на пълна независимост, ще излезе с оценка на устойчивостта на дълга, възоснова и на съображения, свързани с управлението на риска. Едва тогава ще можем да обсъждаме въпроса за изкупуване на дългови инструменти. Може до това да се стигне бързо, ако вторият преглед приключи бързо. Може обаче и да мине известно време. Имам още няколко секунди. Искам да доразвия въпроса си. И ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη για τους μικροομολογίου. Всъщност въпросът ми е много конкретен. Става дума за малките притежатели на облигации, древните облигации. Не може ли вие да направите предварително изкупуване на облигациите на дребните собственици? и да ги платите на 100%? Можете да ми отговорите. Хиляди хора очакват този отговор. Uh, uh, При всички положения ще разгледаме тази идея, но нека ви припомня, че правилата, отнасящи се до изкупуването на дългови инструменти, въжат за всички държави членки. Стандартите са едни и същи за всички. Благодаря. Надяваме се, че вторият преглед ще приключи бързо. Кора Ван Нойвенхойзен, групата на либералите. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Драги. Имам два въпроса за паричната политика и за киберсигурността. Както упоменахте в уводните си думи, паричната ви политика не е повод да спечелите награда за популярност във всички държави членки. Това въжи и за моята страна. Някои гледат на вас като на спортист, бодибилдър, който предписва прекалено много стероиди на економиката. Не може да продължите завинаги с тази парична политика. Наясно съм с това. Наясно съм и с това, че не можете подробно да ни опишете стратегиите си за излизането от този политически цикъл. Нашите американски партньори по време на нашето посещение там ни казаха, че тяхната политика се основава на данни. Въжи ли това и за политиката на Европейската Централна банка? И ако отговорът е да, какви данни използвате? Вторият ми въпрос е за киберсигурността. Миналата седмица във Франкфурт се изказахте много положително за възможностите, които могат да се разкрият пред финансовия сектор по линия на технологиите и новаторството. Аз съм докладчик по темата за финансовите технологии и съм напълно съгласна с вас. Също смятам, че може, трябва да се възползваме от всички технологични промени. Едновременно с това трябва да осъзнаваме и рисковете, свързани с киберсигурността. Достатъчно Приоритетно ли разглеждаме въпроса за киберсигурността в финансовия сектор? Или трябва да направим нещо повече в това отношение? Натрупали ли сме вече достатъчно опит в тази област, например на ниво надзорни органи? В отговор на втория ви въпрос, при всички положения трябва да предприемем по-активни действия. Опитът ни с киберсигурността от изминалите 4-5 години показва, че в много области, не само в финансовия сектор, до голяма степен бяхме неподготвени. Необходим е качествен скок. Всички действащи лица, включително и финансовия сектор, трябва да направят качествен скок. Това въжи както за частния сектор, така и за надзорните органи. Не може да се определи един критерий, в който да не настъпят никакви промени, тъй като в киберпрестъпността постоянно настъпват промени. Настъпват промени, тъй като постоянно настъпват промени и в технологиите и новаторството. Затова трябва да работим усилено, да разработваме стандарти за повече сигурност както и по-добри стандарти. По първия ви въпрос, а именно какво ще ни е необходимо, за да разясним следващите си действия. Необходим ни е процент на инфлация, който отговаря на четирите условия, които изложих Тоест, да се доближава до нашите цели, да се доближава трайно в средносрочен план – т.е. в рамките на съответния политически цикъл, да е самоподдържащ се. Трябва да са на лице всички тези условия. Какво ще се случи пък, ако отеглим подкрепата си? Ще се стигне до рязък спад в процента на инфлация ли, или той ще продължи да се движи към средносрочния целеви процент? ще настъпи втория сценарий, разбира се. В такъв случай ще можем да преустановим подкрепата си по линия на паричната политика. Четвъртото условие е нещо, за което постоянно настоявам пред всички държави членки, включително и вашата, именно процентът на инфлация. Целевият процент на инфлация трябва да е един и същи за всички страни от еврозоната. Това е заложено в мандата ни. Госпожа Матиас от ГУЕ. Благодаря ви, господин председател, господин Драги. Еврозоната 2016 година имаше инфлация 1,1%, даже под 1%, ако се изключат храната и енергетиката. Виждаме, че има едни доста стабилни нива, пак казвам, като изключим храната и енергетиката. Това, което беше направено до сега, е, не допринесе кой знае колко за платежоспособността на държавите членки. По-скоро като чили стимулите отпадат Погледнете Португалия. Португалия е пример в намаляването на дефицита си и въпреки това и се налагат санкции. А в Гърция не се зачитат правилата за работа с ЕЦБ. В Португалия всъщност пакета за спасяване, и да се каже, доведе до по-голямо задлъжняване. Иначе Португалия има по-висок първичен дефицит, но плаща и по-висока лихва, тъй като няма достъп до програмата за изкупуване на ЕЦП. Затова имам два много простички въпроса. Това ли е вашето разбиране за равенство между държавите членки? И това ли са европейските норми? ЕЦБ не смята ли да въведе някакъв механизъм за компенсация, за да се стигне до по-голямо равенство? Иначе нещата ще си останат същите. Вторият ми въпрос – дали ЕЦБ ще ускори програмата си за количествено улеснение, ако инфлацията е по-ниска от очакваната? или ще продължите да нарушавате мандата, с който ви избрахме? Uh, well, I think on, on your first point about the success по първото, което казахте за успеха на нашата финансова политика, мога да отговоря, че аз съм пристрастен, разбира се, но мисля, че постигнахме успех. Този успех е видим. Милионите разкрити работни места. Аз ги споменах в моето встъпление. Постепенно възстановяването се стабилизира от началото на 2015 година имаме един непрестанен растеж, три месечие след три месечие. Това ще доведе до номинален растеж и на заплащането, и на цените, не само на цените на енергията. Така че като цяло нашата политика беше положителна. Всъщност при цените ще видите, че именно по-низките цени на петрола от една страна и нашите парични политики доведоха до растежа. Това са двата фактора. Първият ви въпрос имаше и втори елемент, а именно как се разпределят задълженията? Какъв е спреда на задлъжняване на държавите членки? Нашата парична политика цели стабилизиране, а не изравняване. Вие говорихте за предполагаемо неравно третиране на различните държави. Не бива да забравяте, че са важни не само капиталовите показатели. Нашата програма за изкупуване се съобразява и с ограниченията за емитиране. Тук не става дума за неравенство, а за поетите от нас задължения. Съветът наскоро пак припомни за ограниченията на емитиране. И накрая Аз го казах и в уводните си думи. Ако видим, че финансовите условия се развиват по начин, който не отговаря на целта инфлация е близо, но по-ниска от 2%, ако нямаме устойчиво развитие, сме готови да започнем една по-интензивна програма за изкупуване и в други области. Благодаря. Благодаря, Филип Ламберц от Зелените. Добър ден, господин председател. Като ви слушам да говорите за растеж и работни места, аз все си мисля, като инженер, че би трябвало растежа да се отдели от другите фактори. Но така или иначе, заетостта е 75%, 80% в Германия, 63% в Италия. Трябва да има много голям растеж, за да стигнем до по-голяма заетост. Погледнете член 127. Съгласно този член трябва да има ценова стабилност. ЕЦП, ЕЦБ се опитва да я постигне единствено като заявява трябва да има инфлация близо до, но по-ниска от 2%. Освен това, имаме изрично позоваване на член 3 на договора, който говори за социален напредък и устойчивост. Няма как да не се запитам, какъв е ефекта върху разпределението от политиката на ЕЦБ. Какви са структурните реформи, препоръчвани от ЕЦБ? Ние подкрепяме структурните реформи, но може би подкрепяме не точно реформите, които вие харесвате. Да не говорим, че постоянно пазара на труда става все по-гъвкав и по-гъвкав. Работниците вече трябва да се конкурират едни с други, за да може капитала да извлече по-голяма печалба. Какво бихте отвърнали на един такъв упрек? Благодаря на първия ви въпрос, ще кажа да. За нас това е единственото определение на ценова стабилност, като се има предвид зададения мандат в областта парична политика. По втория ви въпрос, ние много внимателно следим как се отразява количественото улеснение на разпределението. Всъщност, преди няколко месеца говорих в Берлин и обясних, че ние сме готови и проучваме в най-големи детайли какво е това разпределение. Но като цяло мога да кажа, че паричните ни политики – отразяват и неравенството в обществата ни, включително и безработицата. Нещо, което средносрочно е фактор и при количественото улеснение. Като цяло това количествено улеснение се бори срещу неравенството. Краткосрочно ефектът може да е друг, защото притежателите на активи не са естествено най-бедните членове на обществото. Затова и краткосрочният ефект може да е отрицателен, но това не е съществено като количество. Погледнете собствеността на жилищата, тук има доста добро разпределение в обществото, затова и ми се струва, че средносрочните и дългосрочни ефекти са сравнително добри. Говорихте за преструктурирането. Не мисля, че тук между нас има големи различия. Иначе всяка държава си има собствен дневен ред за структурните реформи. В някои страни се говори повече за образование и съдебна система, в други страни за пазара на труда. В старите държави членки е важно да се завърши изграждането на единия пазар, особено конкуренцията в търговията на стоки и услуги. Макроекономическата теория показва, че именно там трябва да се направят и първите реформи след което може да се работи по пазара на труда, съдебната система, образованието, ако това е необходимо. Има обаче и още един аспект. Аз съм съгласен с вас. През последните няколко години не се обърна достатъчно внимание. Всички тези реформи водят до огромни промени в обществата ни. При такива големи промени едни печелят, а други губят. Трябва да се види какво сме правили в миналото. В учебниците винаги е пишело, че трябва да се предвиди някаква компенсация при всички големи промени в обществото. Следователно, ние трябва да погледнем назад и да помислим. Благодаря ви, Марко Дзани. Президенте, дра... Благодаря. Господин председател, силно следите дебата, който тече между Германия и САЩ. Имаше обвинения от Трамп към немското правителство за това, че изкуствено се променя валутния курс, а пък германски министр на финансовите, по финансовите въпроси обвини ЕЦБ. Въпросът ми е следният. Съгласен ли сте с Шойблер или смятате, че занижаването на валутните курсове от Германия всъщност води, идва всъщност от агресивната политика и тъй като искат да имат огромно желание за бюджетен излишък. Втория въпрос пък е свързан с нещо, което казахте миналата седмица в Любляна. Там атакувахте политиките на държавите членки и казахте, че Държавите, които направи, са направили реформи, нямат нужда от такава гъвкавост, за да има по-голям растеж. Имайки предвид казаното от вас, може ли да обясните как ЕЦБ, ваше управление, направи парични политики, които девалвираха еврото и то по значим начин в сравнение с долара, за да имаме растеж. Може ли да ни дадете примери за голяма държава от еврозоната, която е постигнала тази цел с тези реформи? Защото ако погледнем средните годишни а, нива на растеж от 1999 до 2015, държавите в еврозоната имам предвид, те са много по-низки от нивата, а, които се забелязват в Обединеното кралство и САЩ. Последният въпрос е свързан с разбиването на еврозоната. Смятате ли, че има възможност за вариране 10-15%? Um, Не знам на какъв език да ви отговоря. Както предпочитате. На първия въпрос ще насоча вниманието ви към един интересен документ. От него става ясно дали манипулираме паричната единица. В последния доклад пред Конгреса октомври 2016 година Министерство на финансите на САЩ подчертава, че Германия не манипулира своята парична единица. Германия отговаря и на трите критерия на Американското министерство на финансите, което показва, че няма нередни практики. Освен това, Германия има излишък в търговията с САЩ, но не участва в постоянна интервенция на паричния пазар. Следователно, Германия не нарушава правилата. Европейската централна банка не се е намесвала на пазара на валутите от 2011 година на САМ. Имаше само стабилизиране на иената заедно с САЩ след не манипулираме валута. Секундо, Валутната политика, която изковахме, отразява различните позиции в цикъла на еврозоната и на САЩ. Следователно, трябва да ви припомня, че 2013 година 1,40 беше валутния курс към долара. Излишъка в, на Германия в сравнение с САЩ е 6%. Защо? Ами това е силата на германската економика. Не почива върху това, което казахте, което е, е много дива политика на е, ставките за заплащане на работещите. Кои са държавите, които успяха да се измъкнат? И успяха Даже не съм съгласна с факта, че еврозоната е пораснала по-малко от другите части на света. Има различни страни, които споменах и сега в своята реч, пък и в Любляна ги казах, които се справиха много добре, независимо от кризата. И на първо място Германия. Да, но имаше и други, да речем Ирландия. Дори Ирландия. За съжаление нямам данните пред себе си, но независимо от а, огромната криза, която се дължеше на държавния дълг и на частния дълг, успя да намали безработицата по един наистина значителен начин. Нидерландия също има много държави, които последните години се справиха много добре. И го направиха в голяма степен, защото бяха направени структурни реформи в тези държави, които направиха економиката им по-силна и по-гъвкава. Um, uh, uh, и накрая Президента Рейган... Ще отговоря с думите на Рейган. Там ще един много известен дебат президентски. Айде пак. The... Видяхме какво се случи с механизма за обменя курс преди влизане в сила на еврото. 70-те, 80-те години със сигурност не бяха времена на стабилност, а напротив имаше конкурентна девалвация. Със сигурност единият пазар нямаше да издържи на непрекъснато съревнование в девалвирането. Благодаря, Марко Вали, СПД. Благодаря, господин председател. И аз имам един въпрос към председателя Драги, свързан с един въпрос, който изпратихме в писмен вид и вие ни отговорихте преди няколко седмици. Медиите така обърнаха внимание на този въпрос. Та във вашия отговор се казва, че който остави единната валута, пасивните кредити Националната банка към Централната банка ще трябва да бъдат изплатени. А, говорим за цел 2. Медиите изтълкуваха във вашия отговор следното. Давате възможност за излизане от еврото, което до момента не бе споменавано от вас като възможност. В случай излизане от тази валута, Италия ще трябва да плати на ЕЦБ над 300 милиарда, които са пасивите в нашите сметки по цел 2. Имаше различни дебати в академичния свят също, но не става ясно по какъв начин тези пасиви, пасивни салда, ще могат да бъдат дефинирани като дълг и то дълг към ЕЦБ. И какво е правното основание, задължителното правно основание, което ще даде възможност на ЕЦБ да получи такава, едно, такава една сума, такава едно връщане. Става дума за салда. Това не е дебит или кредит. Те искаме да разберем защо ни отговаряте така. Имам и друг въпрос за срещата в Малта на премиерите. Европа на две скорости, като след това дойде и председател, е, извинете, договора на, извинете, доклада на петимата председатели и така нататък, е, отвори се една възможност за реформа на Европейския съюз. Та там се дава една друга възможност, от това доколкото го разбираме, че някои държави, като Италия, Гърция и други, могат да излязат от е, еврозоната за кратък период и след това да се върнат. Политиката се развива според вас ЕЦБ как ще се справи с излизане и влизане в еврозоната? Първият ви въпрос. Ще отговоря следното. От еврото не може някой. Questo è il trattato. Не може да се откаже някой от еврото. Това е записано в учредителните договори. Моят отговор на вашето писмо е, е отговор на технически въпрос, който почива върху хипотеза, която не е записана никъде в учредителните отговори. Letter, your... Ако трябва да отговоря на въпроса ви, то Мога да го направя, като се позова на техническите подробности, които обаче не бяха предвидени в договора. Повторя ви въпрос. Много е скоро да кажа нещо. Не мисля, че е ясно това, което бе казано в Малта. Говореше се за Европа, Европейски съюз на две скорости. Но не е ясно кой, какво, как около тази идея и може би не е доразвита още идеята. Така че това е една визия, която току-що започва да се развива. Сега започваме да говорим, така че няма как да я коментирам на този етап поне. Благодаря. Само един въпрос по техническия въпрос, който ви зададах за пасивните салда. Как може да бъдат смятани те за дебет и каква е правното основание? Помните, писал съм ви нов въпрос, може и писмено, може сега да ми кажете ясно това, което казахте, но може ли сега да ми отговорите за това? Ще бъда благодарен, тъй като трябва да разрешим един академичен дебат, който започна в цяла Европа. Eh, Както казах по-рано, не искам да отговарям на въпрос, който почива върху хипотеза, която не е записана в учредителните договори. Това, което мога да кажа е, да, че ще ви изпратя писмен отговор. И в този отговор мога да ви обясня каква е разликата между нашата система цел 2 и системата на Федералния резерв. Не мога да отговоря на въпрос, който проистича от хипотеза и презумции, които не са залегнали в договора, но мога да ви изпратя писмен отговор и да направя сравнение между нашата система и тази на Федералния резерв. Благодаря, Габриел Матов. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Драги. За мен това е първата среща с вас в тази комисия. 2017 година, както и вие казахте, започваме с добри показатели. Искате инфлация от около 2%. През последното три месечие на 2016 година имахме отново добри показатели. Имаме ниски лихвени нива а в Китай също паднаха лихвите краткосрочно. Същевременно ме интересува дали същата тактика може да се приложи и от други централни банки. Има още нещо. Мината седмица знаем, че беше изпратено писмо от Министерство на финансите до президента на САЩ, съгласно което би трябвало интересите на Америка да бъдат водещи. Следователно, въпросът е лесен, може би отговорът е труден, а именно какви ще са отношенията ни с Федералния резерв и какви са очакванията от новия президент на САЩ. И накрая въпрос свързан с поведение на лоша банка. Знаете, че има около 1 трилион необслужвани задължения в Европейския съюз и съответно идеята е да има лоша банка, в които те да се управляват. Следователно, моят въпрос е как ще се извърши оценката на една такава лоша банка и дали това ще е само една европейска банка или ще има по една във всяка държава членка. Uh, first... Благодаря ви по първия въпрос за изпратеното писмо от члена на Конгреса до председателя на Федералния резерв. Нека кажа, че от мен не може да се очаква коментар на стореното от някой друг в парламента или каквато и да било друга юрисдикция. Мога само да кажа какво бих отвърнал, ако ми се изпрати подобно писмо. Според мен всички ние имаме интерес от съвместното разработване на регулаторни стандарти, като се опитвам, допитваме и до обществеността. Ако се върнем назад във времето, преди 30-40 години, именно това допитване доведе до изключително ценни резултати. Това всъщност беше и основата на неотдавнашното закрепване на нашата финансова система с една далеч по-здрава финансова рамка. Вече има множество взаимовръзки на световно ниво. Това е една много сложна плетеница, следователно е важно между нас да има и обмен. Финансовите регулатори и надзорници със сигурност не работят в изолация. Всичко е взаимосвързано. Можем ли да кажем, че регулаторите или централните банки или надзорниците обаче са тези, които е, вземат окончателните решения по регулирането или по финансовите механизми? Разбира се, че не. Това не се случва нито в САЩ, нито тук. Винаги законодателите са тези, които вземат последното решение. И законодателите са тези, които имат свобода на действие и при изпълнението на това, което е решено в разискванията между централните банки и надзорниците. Това бих отговорил за писмото. А по втория въпрос за създаване на лоша банка или дружество за управление на активи на необслужваните заеми, то ще кажа, че принципно такъв тип структури са нещо сложно. Видяхме го и в неодавнашното минало. Много сложно ще е следователно да се създаде такова дружество за управление на европейско ниво. Освен това, една такава лоша банка или дружество за управление със сигурност няма да бъде панацея. Защото слабите активи, необслужваните кредити. Всичко това трябва да се реши чрез много важни промени в законодателната рамка. На първо място трябва да се тръгне от националното ниво, да имаме процедури за възстановяване на дълга, да има уреждане на спорове в извън съдебен режим. Пазарното кредитиране е нещо много важно, разбира се, но създаването на дружество за управление би било само една от възможните мерки. Благодаря. Нина Джил. Благодаря, Нина Джил. Thank you, uh, Chair President. You rightly highlighted. Благодаря ви, господин председател. Вие съвсем правилно подчертахте, че би трябвало в Европейския съюз да се чувстваме оптимисти за економиката, нещо, което държим до някъде и на ЕЦБ. времено, обаче трябва да се има предвид, че на 10 януари вие написахте писмо до мой координатор, в което се казва, че Брексит може да доведе до сериозни проблеми с надзора в Обединеното кралство. Но Що се отнася до тези централни контрагенти и техния надзор в Обединеното кралство, трябва да ви кажа, че тук ще има много сериозни политики последици, тъй като тези институции няма как да реализират растеж и да финансират реалната економика. Всъщност, ако ограничим клиринга, ще повлияем зле на всички, които плащат данъци или допринасят чрез вноски за своя пенсионен план. Трябва да се помисли какъв е статутът на еврото тук. Може ли да има релокация? какво ще е поведението на финансовите институции от ЕС. Вие казахте на колегата Якоб, че със сигурност при контрагентите ЕЦБ трябва да има своята роля, но не е ли по-добре да има по-добро сътрудничество между ЕЦБ и Националната банка на Обединеното кралство? На второ място, необслужваните кредити. Вие всъщност отговорихте частично на въпроса ми, но има ли някакво бързо решение за тях? Thank you. Well, right now the ECB... По-настоящем ЕЦБ извършва надзор на централните контрагенти в Обединеното кралство, сред създадените за това агенции, имаме меморандум за разбирателство с Английската Централна банка. Сътрудничеството ни с Английската Централна банка и правната сигурност, която идва от съда, та тази рамка ни дава възможност да извършваме надзор. Прекалено рано е да имаме твърда позиция за регулаторната рамка, която трябва да се създаде, когато Обединеното кралство напусне Съюза. Основното ни безпокойство е, че финансовата стабилност, защитата на инвеститорите, както и равните условия за всички потребители в еврозоната, трябва да бъде гарантирана. И по-специално, важното тук е да не се отказваме от единния пазар. За да бъдем част от него, трябва да бъдеш обект на решения на Съда на Европейските общности. Така че е прекалено рано да се каже. По втория ви въпрос, има ли бърз начин да се справим с необслужваните дългове или кредити? Няма. Затова и този проблем толкова дълго остава неразрешен. Голямо предизвикателство е за някои европейски банки, европейски държави. Това е един от основните фактори, които държат ниска възможността за печалби на банките в еврозоната – Ниският растеж също допринася за това. Секторът също така е препълнен. Това също допринася. В някои държави имаме наследство на едно множество на обслужвани дългове и това извлича от енергията на банковата система и нишата печеливша способност. Имаме нужда от една цялостна стратегия, в която националните реформи в сектори, които споменах, съдебната система, регулаторната система, трябва да настъпят и са изключително важни. Необслужваните дългове са едно наследство. Въвеждането на ново законодателство, което се занимава с бъдещи необслужвани дългове, няма как да помогне. Имаме нужда от законодателство, което да е насочено точно към това наследство, подобряването на економическите условия доведе до положителен, положително развитие. Имаме спад на тези необслужвани дългове поради подобряване на економическите условия. Що се отнася до Европейска Централна банка и надзора? Както знаете, Излизаме с едни проекто указания за наслужваните дългове. Това е, е, качествен документ, който ще излезе в окончалната си форма в началото на тази година. Благодаря. Данута Хубнер. Данута Хюбнер. Благодаря. Имам въпрос с ликвидността и нормализирането на политиките. Често бизнеса се оплаква, че поради сложността на новата рефил... регулаторна рамка, ликвидността на пазарите е намалена и това се дължи на факта, че банките се отдръпнаха от много дейности по създаване на пазари. Програмата за количествено облегчение е, влияе ли, насища, насити пазара с пари, с парична маса, но това трябва да се промени, когато се нормализират политиките. Извършвате ли мониторинг върху въздействието на регулаторната рамка, върху ликвидността, вземате ли го предвид и каква ликвидност очаквате когато се стигне до стратегията за излизане от тези политики. След това през декември ЕЦРП говориха за нов инструмент, е, ценни книжа, които са гарантирани с е, държавни облигации – Ценните книжа са сложни инструменти, не са толкова ликвидни като държавните облигации, така че може би няма да са толкова привлекателни, няма да привлекат инвеститори. Няма ли да има конкуренция между тези две ценни книги и какво ще направи ЕЦБ с програмата за закупуване на суверен... държавни облигации? Ще отворя първо на втория ви въпрос Намираме се на много ранен етап. И усилията не се ръководят от ЕЦБ. Това, което се случва е следното. Има специализирано звено в ЕСРБ, където всички гуверньори или техни представители заседават. Те разработват тази идея за европейски облигации и ще видим какво ще излезе след тяхната работа. Това, което знаем на този етап е... Това е идея, която е подкрепена 100% в частния сектор. Става дума и за имитирането, и за устойчивостта на дълга, и също така обслужване на текущи дългове. Прекалено рано е да се коментира. И не сме си задавили, задавали а, въпроса това какво ще случи с държавните облигации, тъй като все още не са стигнали на такъв етап. Други е въпрос за ликвидността. Най-общо погледнато, дори ако не вземем предвид настъплите промени в законодателството, излизането от дълъг период на експанзионна парична политика и ниски, дори минусови инфлационни проценти изискват допълнителни грижи. По различни причини. Една от тях е, че участниците на пазара тря... са се са свикнали вече дълъг период от време да има много голяма парична маса. Сега не наблюдаваме някаква, някакъв недостиг на ликвидност. Може би и на малки пазарни сегменти това се наблюдава, но няма някаква значима, няма значим недостиг. Но трябва да внимаваме и да следим отблизо този процес по време на кризата, пък и други случаи, сме виждали, че има ликвидност и изведнъж тя изчезва. Много бързо при това. Поради тази причина ще се приложат различни регулаторни мерки. Искаме да няма или да има гъвкавост у посредниците при огромни промени на ликвидността. Благодаря, Педро Силва Перейра. Е, Благодаря. Господин а, председател, убедителни аргументи изложихте, за да продължите тази много свободна и експензивна парична политика, дори неконвенционална парична политика. Ако ЕЦБ рязко промени политиката си и я превърне в по-рестриктивна такава, какво ще се случи? Мислите ли за интересите на определени части от Съюза или са целият Европейски съюз? И ще ви помоля за търпение. Също така казахте, че е нужно сближаване. И се питам дали настоящите промени на валутната политика и особено критериите за програмата за закупуване на активи е оказало асиметрично въздействие върху еврозоната, дали било от полза на някои държави и е било в ущърп на други. Например, инвестициите в германския държавен дълг не станаха ли по-привлекателни или пък станаха по-малко привлекателни. Или пък стана не така привлекателно да инвестираш в държавен дълг на периферни държави. Ако има такъв проблем, той притеснява ли ви? И вътре в паричната политика не трябва ли да имаме механизми за насърчаване на сближаване и да избягваме решения, които само задълбочават разделенията. И в заключение, искам да ви попитам за държавите, където няма много закупуване на активи, под нивото, което е първоначално планирано, тези държави могат ли да разчитат да започне закупуване на активи, което е, да не влушава тяхната позиция на пазарите е, на държавен дълг. Благодаря. Благодаря. Now, we always have to keep in mind... Не бива да забравяме, че нашата цел, мандатът ни е, е стабилност на цените. Тоест, ниво на инфлацията близо до, но под 2% в средносрочен план. Цялата ни валутна, извинете, парична политика почива точно върху това, върху една инфлация, която да задоволява четирите елемента, които споменах по-рано. Имаме програма за купуване на активи, правихме промени през декември, сега може да купуваме под стоеността на депозитарния инструмент. Съветът изрази своето удовлетворение. Последиците от това решение през декември. Нашата парична политика допринесе за укрепването на възстановяването, което наблюдаваме и подобряването на пазара на труда. Е, то заложи условията, при които подобряването на структурната инфлация може да бъде възможно, освен че има увеличаване на общата инфлация или потребителската инфлация, тъй като има увеличаване и на цените на енергията. Та, да, по време на тази програма за закупуване на активи, ние сме обвързани не само от капиталовите изисквания, но и горната граница на емитиране. Защо има такива горни граници? Искаме да направим така, че да не направим а, парично финансиране, което е забранено от очернителните договори. Искаме да оставим пазарите да функционират. Ако закупим по-голяма част от а, държавния дълг на една държава, то тогава ще се изправим пред тези два проблема. Първо, ще бъдем разглеждани като приближаващи се към парично финансиране и изкривяване на пазара за целите на конкретна държава. За това зададохме такива нива на емитиране и затова има такова неравенство в на тази програма. Thank you, Werner Langen. Ja, Herr Präsident. Вернер äh, Ланген. Господин председател, на 28 ноември казахте, че ниските лихвени проценти говорят за криза. Освен това, казахте, че доближаването на процентните пунктове, на стойностите за лихвените проценти в еврозоната е положителен знак. Сега спредът се увеличи, най-вече спредът между Германия и Италия, но и между други държави. Значително се увеличават разликите в лихвените проценти между отделните страни. В някои държави лихвеният процент вече е достигнал 2%, а лихвените проценти там, където има големи вложения, продължават да са ниски продължение на известно време няма да можем да променим това. Но когато се повишат лихвените проценти в страните, където се използва доларът, ще трябва да внесете някаква промяна. Взехте решение да удължите срока на действие на програмата си. Онова, на което сме свидетели в момента, се случи много бързо, в рамките само от на 3 месеца. Затова се питам какво смятате да предприемете. Президентът Тръмп вече подписа укази, с които отменя някои от разпоредбите на закона Дот Франкс. Освен това заяви, че няма да прилага и някои от изискванията по Базел към американските банки. Това ще доведе до огромни промени. Утре отбелязваме 25-та годишнина от подписването на договора от Маастрихт. Подписахте се и под доклада на петимата председатели. Кои реформи според вас като председател на Европейската Централна банка са неизбежни, абсолютно необходими? Каква е последната част от въпроса ви? Доклада на петимата председатели. 25 години Маастрихтски договор Имаме нужда от институционални реформи. Какво е вашето предложение? Доклад на петимата председатели. Well, on, on your first question... По първия ви въпрос, ЕЦРП претърпя критики е, от някои от членовете на еврозоната за това, че нашата валутна политика ще унищожи пазарната дисциплина. Ми вижте, че не стана така. Пазарите реагират на различни условия. Бих препоръчал бюджетните политики във всички държави да се водят в посока възстановяване, но и устойчиви, устойчиво възстановяване. Т.е. държави, които нямат фискално пространство, не трябва да се опитват да го използват. Не трябва да принудително да разкриват такова пространство там, където го няма. Просто трябва да се занимаят най-вече с самия бюджет и неговите съставни части държавните бюджети трябва да бъдат насочени към растежа. Много може да се направи в тази посока. Промените в състава на бюджета върват ръка за ръка с структурни реформи. Попитахте ме и кога ще излезем. Отговорът е същия, като този, който съм давал и по-рано. Целта ни е инфлационен процент, който да е близо до, но под 2% в средносрочен план. Не знам, що се смеете на това. <laughs> see. Anyway, the, um, So be... Така че трябва да бъдем убедени, че може да се постигне а, постигане на тази цел и то устойчиво такова. Искаме промяна на основната или общата инфлация. Това трябва да се отнася за цяла, цялата еврозона и е, тази инфлация да бъде самоподдържаща се. Това са условията за промяна в нашата политика. Вторият ви въпрос бе свързан с финансовата дерегулация. Както казах, ще видим какво точно иска да направи администрацията на САЩ по отношение на преговорите по Базел 3. До преди месец вървяха те с администрацията на САЩ. Трябва да видим какво се крие за тези плакатни изказвания. И ще повторя, съчетаването на така наречените лесни пари и финансова дерегулация бе точно основата, върху която се разви финансовата криза. Настоящата експанзионна политика идва точно от това нужда да постигнем своите цели. И не виждам причина да отслабим регулаторната позиция по настоящем, която е довела до много по-силна банкова среда и среда на финансови институции в сравнение с преди кризата. Питахте ме също и за институционалните промени, които се предлагат. Има пътна карта. Пътна карта. Нищо не е фиксирано. Това е заложено в доклада на петимата председатели. И мисля, че е ясно на всички, че има два набора от действия, които трябва да се предприемат. На първо място действия на национално ниво – Икономиките ни трябва да се сближат в по-голяма степен. Това бе една презумпция, която всъщност влиза и в Маастрийския договор. Едно истинско сближаване. Това сближаване почива върху структурни реформи. На второ място времената на Мастрийския договор, малко след това, възникна пакта за стабилност и растеж. Защо? Защото трябваше да се гарантира спазването на правата. Ако има сближаване и спазване на правилата, то ще се създаде точно това доверие, което ще послужи за основа на по-нататъчното задълбочаване на нашата парична интеграция. Ще се създадат институции. Така че то ще е много сходно с създаването на ЕЦБ. Т.е. от отделни политики ще преминем към единна гледна точка, единно правене на политики. Но за това е нужно доверие. Thank you. Хонас Fernandez Alvarez. Благодаря, господин Алварес. Добър ден! Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин Драги. Три съвсем кратки въпроса. Колегата ми, Данута Хюбнер, говорим за предложението на Европейския съвет за системен риск за секюритизиране на държавния дълг. Този процес все още е на начален етап. Каква оценка можете да дадете на работата по него, на дискусиите, които се водят в Европейската Централна банка? по доклада Монти за собствените приходоисточници на Европейския съюз. Както знаете, идеята ни за постъпления към бюджета на Европейския съюз е включена в доклада Монти. Какво е вашето виждане за тази идея? По въпроса на господин Ланген за това какво следва да се направи по отношение на структурата на европейските институции, имам предвид доклада на петимата председатели. Какво смятате за забавянето на тези разисквания на ниво съвет? Имате ли и мнение по редицата внесени изменения? On, uh, on bond, I... Благодаря. По въпроса за европейските облигации. Вече казах, че не сега е моментът да се правят коментари. Прекалено рано е. Не става дума за нещо, по което пряко работи Европейската Централна банка. Очредена е оперативна работна група, председателствана от управителя на Централната банка на Ирландия. Всички управители на централни банки членуват в тази оперативна работна група. Ще трябва да изчакаме нейните заключения преди да дадем оценка. Става дума за идея, която няма да снеме отговорността от правителствата, що се отнася до бюджетната политика или до спазването на ангажиментите им по отношение на дълга идеята се основава изцяло на действия спрямо частния сектор. Вторият ви въпрос бе свързан с постъпленията към европейския бюджет, с отклоняването на печалби на Европейската Централна банка в полза на европейския бюджет. Това ще бъде изцяло политическо решение. Ще са необходими промени в устава на Европейската Централна банка, както и промени в учредителните договори. Това е една от констатациите в доклада Монти. Една такава промяна не е възможна чрез упростената процедура. Ще е необходимо да бъде изменен член 33.1б на Устава на Европейската Централна банка, който урежда разпределянето на остатъчната печалба на банката. Подобна промяна изисква преразглеждане на обичайната процедура по преразглеждане, така както е уредена в договора за Европейския съюз. Смятаме, че промяна в член 33.1б, целяща отклоняване на остатъчната печалба на ЕЦБ към бюджета на Европейския съюз по упростената процедура за преразглеждане има правно основание. Последващия въпрос. Става дума за един от стълбовете на Банковия съюз. Трябва да продължим работа в тази област. Но, както ясно заявих преди малко, ние сме за подход на две нива. Както разпределяне на риска, така и намаляване на риска. Винаги сме прилагали този подход. Предприяти са редица действия за намаляване на риска, като, например, общия капацитет за поемане на загуби, както и минималните изисквания за допустими пасиви, наред с редица други действия. Ще продължим консолидирането на банковия сектор, ще продължим да го подсилваме. Едновременно с това трябва да постигнем напредък по разпределянето на риска. Благодаря, Ален Ламасур. Благодаря, господин председател. Господин председател, припомнихте ни един парадокс а именно парадоксът в функционирането на паричния съюз. Сближаването между економиките на страните от еврозоната се извършва в по-малка степен от кризата на САМ. Освен това, от кризата на САМ сме свидетели на разпокъсване на капиталовия пазар. Всяка банка, всяка капиталова институция, като че са се върнали на националните си пазари. Продължаваме да сме свидетели на тази наистина тревожна разпокъсаност. Количественото облегчаване е една възможност за справяне с проблема. Едновременно с това обаче, като че ли количественото облегчаване насърчава подобни тревожни тенденции. Ако искаме трансгранично движение на капитали, трансгранични инвестиции от страна на банките и финансовите институции, трябва да сме наясно в какво се корени проблемът. В липсата на доверие ли или в недостатъчно доброто разпределяне на компетенции между националното и международното равнище. По първия ви въпрос за сближаването между отделните економики. Има доста интересни статистически данни, които показват, че разпръскването на растежа на добавената стойност в еврозоната значително е намаляло. В момента е достигнало най-низката си стойност от въвеждането на еврото насам. Мисля, че с течение на времето ще продължи да намалява. Но, както съм казвал вече неведнъж, сближаването трябва да е устойчиво и самоподдържащо се. Отделните държави трябва да извършат необходимите реформи, така както са предвидени в националните им програми. Има и още нещо свързано с разпокъсаността. Нещо съвсем просто. Като цяло вече няма разпокъсаност в финансовия сектор. Разпокъсаността достигна връхната си точка през 2012 година. От края на 2012 година насам намалява нивото на разпокъсаност. Свидетели сме на постоянно повишаване на финансирането. Постоянно намаляват спредовете между отделните държави спредовете между отделните банки по отношение на кредитирането, както и спредовете между отделните субекти, по-големите корпоративни субекти и по-малките дружества. Последният направен такъв преглед на спредовете потвърждава тази положителна тенденция. Проучването, извършено от комисията пък за малките и средни предприятия, показва, че допреди 2-3 години на въпроса кой е основният проблем за вашия бизнес, най-честият отговор е бил достъпът до кредитиране. Тогава е имало разлики между страните от центъра и периферията на еврозоната. Сега най-честият отговор е основният проблем е намирането на клиенти. Много малко са онези, които твърдят, че основният проблем е достъпът до кредитиране. Същото въжи и за банките. Преди 2-3 години най-честият отговор на въпроса ни Коя е основната причина за предоставяне на кредит от ваша страна? Основното съображение, от което се водите, бе рискът. Имаше разлика в риска между страните от центъра на еврозоната и тези от периферията. А сега рискът изобщо не се цитира като съображение. Основното съображение е търсенето, Второто е конкуренцията между банките. Управителният съвет е удовлетворен от подобни тенденции. Смятаме, че нашата парична политика като цяло е довела до преодоляване на разпокъсаността. Господин Танк, благодаря, господин председател. Господин Драги, благодаря, че се отзовахте на поканата ни. бихме могли да кажем, че макроекономическото стабилизиране трябва да стане реалност изцяло по линия на паричната политика. Не би следвало паричната политика да се противопоставя на бюджетната. В неодавнашното си предложение комисията предлага държави като Германия и Холандия да инвестират повече до 50 милиарда, за да се избегне цикличната бюджетна политика. Какво направиха министрите от ЕКОФИН? В отговор на това предложение вдигнаха рамене, заявиха, че комисията не бива да упоменава подобни неща, не бива да се меси. Смятате ли, че това бе една пропусната възможност за макроекономическото стабилизиране на еврозоната? Вторият ми въпрос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 В, момент, в миналото обвиняваше популистите, сега твърди, че е прекалено нисък обменният курс на еврото. Следващото му твърдение сигурно ще бъде, че инфлацията в Германия е прекалено висока. Знаете колко е чувствителна Германия по въпроса за инфлацията. Вашият целеви процент на инфлацията е 2%, но това би означавало, че в държави като Германия и Холандия инфлацията, процентът на инфлацията трябва да е доста над 2%. Каква разлика би трябвало да има между Германия, Холандия и останалите държави в процента на инфлацията, според вас? Let me say that uh, on, the, on the second question, let me answer your second question. По втория ви въпрос първо. Разликите в процента на инфлацията не са нищо ново. Винаги е имало такива преди кризата имаше значителни такива разлики. Те се наблюдават и сега. Целта ни е определен процент на инфлацията за цялата еврозона, не за отделни държави. А що се отнася до изказванията на политици от отделни държави членки. Не би ми се искало да вземам отношение по тях. Прекалено много са. Прекалено много биха били онези, по които би трябвало да взема отношение. Моят предшественик, Вин Дойзенберг, един добър холандец, в отговор на критика, на атаки заради паричната си политика, заяви, следното. Разбираемо е, че политиците, най-вече по време на предизборна кампания, дават израз на вижданията си за паричната политика и сочат хора с пръст. По-добре би било размяната на мнение да се провежда по-любезно, по-спокойно. Разбираемо е също така, че председателите, управителите на централни банки, тъй като работят в условия на независимост, не се вслушват в политиците. По въпроса за фискалната позиция. Не бях съвсем прав, като казах, че паричната политика е единствената възможност за политика. Има някои изключения, като например Холандия, където бе проведена ефективна фискална политика бяха направени значителни промени в системата на данъчно облагане. Нека се върна на фискалната позиция. Като цяло, според нас, в момента фискалната позиция е приемлива. До края на годината може да се стигне до известни експанзионистки тенденции. Някои държави членки са актуализирали своите планове в това отношение от съображения, свързани с миграцията и специфичните им потребности. Като цяло обаче фискалната позиция на всяка една държава трябва да отразява необходимостта от подпомагане на възстановяването, както и необходимостта от устойчивост. Вече говорих за държави, които нямат фискални възможности, но нека сега кажа няколко думи за онези, които ги имат. В еврозоната някои държави имат такива възможности. В тях има пълна заетост. Има и такива държави, където няма пълна заетост, няма и фискални възможности. По тази група държави вече направих коментар. По първата група експанзионистката фискална политика в държава с пълна заетост, според мен няма смисъл. Би трябвало тези фискални възможности да се използват за други държави от еврозоната. Но в момента няма пряк институционен механизъм, според който фискалните възможности на отделни държави да се използват в полза на цялата еврозона. До какво се свежда това? известни действия в посока, в посока към експанзионистки фискални тенденции са възможни, но трябва да се използват за други цели в държавите с пълна заедост. Трябва да се използват за инвестиции в цифровизацията, образованието и инфраструктурата, най-вече инфраструктурата. Не бих препоръчал обаче активни експанзионистки действия. Благодаря. За това всички ние, много от нас смятат, че отделен фискален капацитет би бил единственото решение на тази дилема. Господин Зарянополос. Е Господин Драги, би трябвало да приключат преговорите за гръцкия дълг. Това е важно за заплатите, пенсиите, но моят въпрос е свързан с последния доклад на ЕЦБ, който изисква да се заменят стойностите при трудовите договори и да се разглеждат не на база отрасъл, а на база отделно предприятие. Също е времено много хора губят работата си, заплащането намалява, безработицата се увеличава. Самото гръцко правителство твърди непрекъснато, че то е много добро, а лоше е МВФ и за това се намаляват заплатите. На кого трябва да падне вината на МВФ или на ЕЦБ. Нима Европейския съюз иска да има масови уволнения. Това ли е европейската перспектива? Обикновено ни се казва, не можем да увеличим заплатите. Ако ги увеличим, ще се върне кризата но има и нещо друго. Вие говорихте за възстановяване и то придружено от стабилност, но нима и за това ще се плати чрез намаляване на заплащането, за да има нови инвестиции. Е, the... Още един гръцки въпрос. Е, знаем, че гръцкият дълг се оценява по различни начини – МВФ е стигна до много отрицателни заключения, а Европейския механизъм за стабилност съвета за тази стабилност, те са малко по-големи оптимисти. Какво бихте казали вие за гръцкия дълг? Имаме ли тук устойчивост? Имате ли изобщо някакво категорично мнение? или вашия подход е различен? Бихте ли ни казали няколко думи? Uh, uh, За съжаление, аз не съм запознат с доклада на ОИСР. Мога да ви дам писмен отговор, ако нямате нищо против. Yeah. Говори се извън микрофон. E Писмен отговор на ЕЦБ относно доклада на ОИСР. Необходимо е да има мерки, които да ускорят намалението на безработицата. Това е ясно. А какви да са тези мерки се обсъжда по-настоящем при завършването на втория преглед. Това е моят отговор и на предишния ви въпрос до някъде. Струва ми се, че в Гърция напредъкът е много голям. Настъпиха съществени промени. Привършването на втория преглед зависи от следните фактори. На първо място Счита се, че за да има положителна оценка на устойчивостта на дълга, трябва да имаме излишък, първичен излишък от 3,5% и то за дълъг период от време. Това е една от темите на преговорите. На второ място, фискалната разлика за 2018 година трябва да намалее. На трето място има набор от структурни реформи. Една от тях е и реформата на трудовия пазар, но също така имаме реформа на съдебната система, на енергетиката. Ще добавя и още една област, с което отговарям и за ролята на, ролята на ЕЦБ. Тази област е управлението на необслужваните кредити. Нашето участие в тройката през последните 2-3 години – се отнася до финансовия сектор, но в контекста на институционалния капацитет на ЕЦБ. Много ви благодаря за толкова интересните и толкова важни разисквания в рамката на паричния диалог. Аз съм съгласен с това, което отбелязахте за регулаторната рамка на международно ниво Трябва да ви кажа, че когато гласувахме по Базел, получихме писмо доста различно от писмото до Федералния резерв. Но така или иначе, ние със сигурност подкрепяме идеята за едни солидни международни стандарти. Може би това е последното, което трябва да кажем днес. Следващия диалог по паричните политики ще се състои на 29 май. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ако обичате, чуйте моите съобщения преди да преминем към следващата точка. Първо, любезно ви напомням, че имаме семинар за ЕФСИ на комисия ЕКОН и бюджети. Той е предвиден за 8 февруари, сряда. Искам също така да напомня на членовете, че имаме съвместно заседание Екон плюс бюджет и Екон плюс бюджетен контрол на 13 февруари понеделник в Страк. В Страсбург имаме и гласуване по докладите, които отлагаме и може би това гласуване ще бъде много важно на 13 февруари съвместното заседание. МИФИ 2, тук имаме проекто Коригендум, изготвен от юрист-лингвистите на 31 януари, съгласно член 231. Ако комисията няма нищо против. Коригендумът ще бъде представен на парламента, съобщен в пленарна зала, може би на февруарското заседание и прият за одобрен съгласно член 178а. Заседание на координаторите. Първо, прието становище Имаме също така и извънредното заседание заедно с Комисия по бюджети в Страсбург. Вече стана дума за него. Ще чуем комисаря Катайнен. Имаме европейския семестър, Домбровски, с Московиси, финансови услуги, Московиси, данъчно облагане Домбровски, фискален съвет. Тук ще имаме обсъждане в ЕКОН, като датата ще ви бъде съобщена скоро. Председателят ще пише до председателя на НП с молба да се прати писмо на естонския президент във връзка с конференцията по економическото управление, предвидена за Талин по време на Зелена седмица. Ще имаме и заседание, може би на 15 февруари, за да обсъдим дневния ред за годината. Ще имаме среща за Гърция. Работната група също ще започне своята работа с съответните независими експерти и НПО. На пето място предвидили сме следните заседания. Това с комисаря Московиси през март, финансовите министри на четирите най-големи страни, за да се обсъди положението в Гърция. Както вече ви казах, сигурно ще се видим и с някои гръцки министри. Ще говорим за приватизационния фонд. Накрая преглед на делегираните актове. МИФИД стандарт 21. Позицията. Нямаше мнозинство за Разбира се, политическите групи могат да разгледат въпроса в пленарна зала. Председателя потвърди, че има писмо от президента Таяни. Групите трябва да намерят своето решение, за да се изберат членовете на бюрото ни, тъй като се чувстваме малко самотни. So, available. Okay. Thank you. Чудесно, благодаря ви. И сега преминаваме към точки 6, 7 и 8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година, съответно ЕБО, Европейски орган, ЕИОПА и Европейския орган за цени, книжа и пазари. Докладчика давам му думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги, които представиха измен... изменения с много високо качество. Ние сме ги включили в проекто компромисите. Надяваме се до сряда да можем да раздадем компромисите. До сряда вечерта. Както се прави през последните две години, е, ние ще работим по писмена процедура, а не чрез заседание на докладчиците в сянка. Това би трябвало да протече добре. Искам и се да обърна внимание само на два елемента – Различните политически групи имат различни интереси, за някои повече пропорционалността, за други защитата на потребителя или прозрачността. Аз съм убеден, че можем да обединим повечето от измененията в тези компромиси. На второ място. Изменения 26 и 33 в становището за ЕБО това са изменения на господин Ланген и господин Кара съответно. Разглежда се възможността ЕБО да се включи в надзора на ЕЦБ. Господин Карас дори говори за интегриране на ЕБО в е ССМ във Франкфурт. Аз мисля, че това е нещо, което трябва да се обсъди по-широко едва ли му е мястото в становището. Разбирам, че някои колеги искат Ебо да се премести <laughs> в Франкфурт, други ще искат да е в Дъблин, италианците да е в Милано съответно. Може би защо не и Брюксел, ние можем единствено да се надяваме, разбира се. но най-важното е да има максимална прозрачност при бъдещото преместване. Това е и сега ме интересуват становищата на докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Вие сте напълно прав. Не му е мястото тук в доклад за освобождаване от отговорност – да вземаме решения за това къде да бъде съответната агенция или да се говори за Брексит. Абсолютно неуместно е. За НП Вернер Ланги. Äh, äh, Ако правилно съм разбрал, внесени са над 100 изменения по трите доклада за освобождаване от отговорност – Измененията са много сходни от гледна точка на съдържанието си. Затова на докладчика не би трябвало да му е трудно да изготви компромисни изменения. Но има и някои разлики, на които трябва да обърнем внимание. Първо, въпросът за финансирането някои подхождат скептично към съкръщаването на финансирането. Други пък смятат, че най-малкото, което трябва да се направи е преразпределяне на средствата. Докладчикът също заявява, че трябва повече да се наблегне при финансирането на принудителното изпълнение и на сближаването, а не толкова на законодателните функции. Друг колега пък изисква всички надзорни органи стриктно да се придържат към мандата си. Е НП до голяма степен споделя това виждане. До момента ЕЙОПА, например, надхвърляше компетенциите си в тази или онази област. А що се отнася до ЕЙОПА, колегата Фрозолика отправя критика към румънските органи за финансов надзор. Подобни критики се отправят не само от този колега, други им колеги междувременно са проумели, че в Румъния не функционира добре надзора върху застрахователната дейност. Не става дума за Франкфурт като евентуално седалище на една подобна институция. Въпросът за това къде една подобна институция би могла или би следвало да се премести след Брексит не би трябвало да ни занимава сега. Би трябвало обаче да ни занимава въпросът за това дали тя да бъде слята с единия механизъм за надзор, независимо от това къде ще е седалището им. ЕБО е сключил договор за найем на сграда до 2026 година. Трябва да плати над 3 милиона евро в случай, че договорът бъде прекратен предсрочно. Това според мен е проблем. Нещата не се свеждат до това къде ще бъде следващото седалище на органа. Тук ще се вземе политическо решение но има проблем с договора за найем. Има също така и проблем с прозрачността, на който обръщат внимание редица колеги, като колегите Гиголд, Сани и Мариас. Колегата Гиголд предлага въвеждането на механизъм в ЕОПА и ЕБО за защита на подаващите сигнали за нередности. Мисля, че трябва да се обърне внимание на този въпрос. Трябва той е посочен и в доклада за отчет за първите три години от дейността на трите органа. Uh, Благодаря ви. Социалистите и демократите. Сила Перера от името на господин Франзулика, Благодаря ви, господин председател. Съжалявам, че нашия докладчик в сянка е възпрепятстван този следобед. Имам предвид господин Фрунзолика. Така или иначе разглеждаме три органа, които са много важни. При освобождаването от отговорност има някои проблеми. За нас е особено важно тези органи да разполагат с достатъчно финанси, за да изпълнят мандата си независимо и ефикасно. Според нас увеличаването на техните задачи трябва да върви ръка за ръка с увеличени финансови ресурси, а не с намаление на тези ресурси. Това е основното ни притеснение. Ние представихме изменения най-вече по параграфи четвърти и втори. Със сигурност докладчикът ще ги вземе под внимание. Писмената процедура, предложена от докладчика, всъщност ни настройва по-оптимистично, че ще стигнем до добри компромиси, които да отразят нашето виждане. Благодаря. Благодаря ви. Екаре. Не, къде е нашия докладчик? Разбира се, Алде, господин Торвалдс. Благодаря ви, господин председател. Писмените ми коментари бяха малко по-дипломатични. Те се отнасяха до определени изменения в доклада, но така или иначе докладчикът беше пределно ясен. Той изрази своето мнение за тях, затова няма да навлизам в подробности. Подкрепям опита да се стигне до една добра работна процедура по предложението. Като цяло докладът е добър, балансиран, Харесва ми неговия тон. Надявам се, че ще можем да продължим да работим и по измененията. А, иначе, принципно предстои преразглеждане и тогава можем да помислим за седалището но не виждам някакъв проблем с този доклад. Благодаря. Thank you. Uh, Gueno, so Sven for the Greens. Благодаря, Свен, за зелените. Благодаря, уважаеми колеги. Първо трябва да благодарим на докладчика. Той е съставил един богат и много ясен доклад. Разгледани са множество теми, като се обръща внимание най-вече на промяната на механизмите за финансиране. Говори се и за пропорционалността, за необходимостта от високо качество и прозрачност, особено при протоколите на управителните съвети. Нещо, което напълно одобрявам. Благодаря на колегиката Бернард Ланге за това, че прие инициативата ни за защита на подаващите сигнали. Според нас би трябвало тяхната роля да е по-видима, особено при европейските надзорници. Ние сме се обединявали въпреки партийните си пристрастия по тази тема и в миналото. Има обаче нещо, по което не съм съгласен. Някои изменения, вече споменати от Бернард Ланге, всъщност успорват доколко органи като ЕИОПа се придържат към първоначално зададения мандат. Аз бих внимавал много с подобна формулировка. Не знам дали трябва в доклад на парламента по освобождаване от отговорност да се казва, че европейски орган всъщност отива по-далеч от възложения му мандат. Трябва много да се внимава. В този случай вие говорите за финансиране на дейности, не свързани с основната дейност. Едва ли това може да се докаже обаче, защото Мандата включва защита на потребителя, защита на инвеститора, финансова стабилност. Всъщност това е един много широк мандат. И се оказва, че в много от случаите органът не е бил способен да изпълни мандата си, защото не е имал реални правомощия да предприеме действие – точно на това обръщаме внимание в едно от нашите изменения. Нашето виждане е много различно в този случай. Не става дума за отиване по-далеч от мандата. По-скоро, може би, е въпрос на пропорционалност. Приемане на норми, които претоварват малките участници на пазара – но има случаи и на 100% изпълнение на мандата, както и случаи, когато органът не е успял да изпълни своя мандат. Но това е трудна област. Тук различните групи са на различно мнение. За социалистите и демократите защитата на потребителите наистина се доближава до възложените задачи. Но така или иначе, това е един деликатен компромис и само тук виждам разногласие по същество. А иначе, къде да се премести институцията, тук може да се намери компромис. Парламентът винаги е смятал, че трябва да има едино седалище с оглед по-голяма ефективност. Има нещо, което не разбирам и тук трябва да се обърна към колегите Ланген и Карас. Защо ЕБО да се интегрира в единия надзорен механизъм? В рамката на ЕЦБ нима искаме ЕЦБ е, да обхване още повече институции, да има още по-големи правомощия. Не е ли по-добре да имаме независим орган извън ЕЦБ? За мен това би бил разумният избор. Иначе, ако ЕБО е в контекста на ЕЦБ, се отслабва демократичния контрол. Не съм сигурен, че парламентът би го искал. Uh, Благодаря. Следващия оратор не виждам оратори от други групи. Okay, very short. Съвсем накратко. Э, einmal Mandatsüberschreitung, das betrifft э, in erster Надхвърлянето на правомощия се отнася до законодателството на първо ниво. надзорните органи трябваше да се придържат към това законодателство, а не да поставят допълнителни бариери. По втория въпрос изисках сливането на ЕБО с единия надзорен механизъм, не защото смятам, че това е правилната мярка, а защото според мен банковият надзор и паричната политика трябва да бъдат отделени, за да може да остане независима Европейската централна банка. Докладчикът. Благодаря. Благодаря на докладците в Сянка за изказванията. Може да се оптимизират тези три становища в максимална степен. Също така може да станат и оптимално конкретни. По въпросите накратко, господин Ланген за ресурсите и казаното от Свен и социалистите. Едно от решенията ще е да се подчертае автономията и надзорната функция на тези институции – Що се отнася до спазването на мандата? Това е включено в проекто компромисите. Те ще е, бъдат готови най-късно сряда. Мисля, че крайна сметка така го повелява и законодателството. Що се отнася до договора за найем на Европейския банков орган? Получихме информация от този орган преди време са се договорили да се включи клауза за прекъсване. Тя може да бъде активирана през 2020 година. Ще ви изпратя тази информация заедно с проектите за компромиси. Социалистите говориха за ресурсите. Не снимаше нещо конкретно. Алде организира един семинар на 8 февруари за преразглеждането на част от тези механизми и не на последно място, освен прозрачността на протоколите. Включили сме го в проекто компромисите, подаващите сигнали, тях също ще разгледам. Финансирането на дейност, която не е основна, ще видим как може да бъде включен и този елемент. Благодаря. Thank you very much. И аз благодаря. Гласуването ще бъде на 27 февруари, на 23 март в Конт, априлската сесия в Страсбург. Извинете, не, втората сесия през, пленарна сесия през април. Ние имаме прерогатив за контрол, така че ако искаме, може да кажем не и да откажем текст. Става дума за нивото на ресурси, които да отговарят на мандата. Оттам на вече ще говорим за самото прилагане на мандата или изпълнение на мандата. Мисля, че можем да съчетаем двата елемента. Course, but... Uh, Разбира се. Но това е силен инструмент. Разбира се, превенцията винаги е по-добре като подход. Можем да работим ефикасно по превенция. Много ви благодаря и няма нужда да ви припомням разликата между институция на еврозоната и институция на единния пазар. Съвсем различни функции имате. те. В случая визирам банковия орган и ЕЦБ. Ще направим преглед на тези агенции. Там ще говорим по въпроса, там ще има освобождаване от отговорност и особено ресурсите. Благодаря ви за интересния дебат. Може да закрием заседанието. Следващото задание ще бъде в понеделник на 13 февруари в Страсбург в 19 часа. Благодаря ви, закрием заседанието.